Здравейте, скъпи колеги, дами и господа. Добре дошли. Започваме работата тази сутрин с класическата процедура, което означава приемане на дневния ред. Господин Бургезио, тази точка се отлага а заседанието на координаторите ще бъде преместено от 2.15 този следобед, в началото на следобеда. Има ли други коментари по дневния ред? Мисля, че не, следователно го приемаме. Благодаря ви. Следващата точка. Le point suivant euh, consiste à Следващата точка е приемане на протокола от заседанието от 14 март. Има ли коментари, възражение? Не, приемаме го. Веднага пристъпваме към изслушването тази сутрин. Темата е трансгранично придобиване на имущество. Ще дам думата на професор Спаркс 15 минути, ако нямате нищо против. Добре дошли, слушаме ви. Добро утро, господин заместник председател, уважаеми членове на комисията. Аз съм Питър Спаркс, професор по имуществено право в университета на Саутхемптън, откъдето някога тръгваха големите трансатлантически кораби. Освен това, аз представлявам консорциум от Бремен, това е доктор Томи Рали, който присъства в залата, от собствения ми университет, Марк Джордан е с мен – Представени са и Тарагона и Силезия в Полша. Ние отдавна проучваме проблемите за гражданите, когато купуват собственост в друга държава членка. Това е проблем, който обикновено възниква при рутинните сделки. Хората искат да се преместят по-близо до работата си или купуват вила за вакансията. Има обаче и някои проблеми, които излизат извън традиционните сделки. Те са свързани с придобиването на земя. Ето това е картата на Европа. Аз съм сигурен, че вие я разпознавате. Но по нея може да видите тези бели линии, които всъщност представляват границите на 28-те държави. Трябва да се разбере обаче, че в Европа има много повече имуществени системи, почти 50 на брой. Например, Испания и Каталония имат различни системи – в Обединеното кралство имаме една много необичайна ситуация, защото Англия и Уелс следват прецедентното право, докато Шотландия – римското право. Всъщност договорите гарантират, че би трябвало да се следват националните системи за придобиване на имущество. Това е член 345 от ДФС – Компетентността на съда е неоспорима при замразяване на капитали трансгранично и защитата на потребителите. Но сега ще помоля доктор Томи Рали да обясни следващите няколко слайда. So we needed to work out how many people were buying Трябваше първо да проучим колко хора купуват имущество в чужбина. Оказва се, че това не е лесно да се направи, защото много от гражданите решават да се преместят някъде другаде в Европа. Категориите са ясни – работници, притежатели на втор дом, пенсионирани и хора, които пътуват редовно до работното си място, например около Люксембург. Но е трудно да се преброят хората. По-лесно е да се преброят сделките. Въпреки това статистика няма. Би трябвало да извлечем огромни ползи ако се опрем на имотните регистри. В този случай хората няма да бъдат някакси изгубени от националните данъчни системи. Проблемът е голям и трябва да се намери решение на системно ниво. Трансграничните покупки на имущество – Виждате двата големи блока на диаграмата. Те представляват две държави членки. От дясно е държавата на собственика на дома, който продава, а отляво е купувачът. На технически жаргон В е за купувача, П е за... В, извинявайте, за продавача, П е за купувача, като за нас е важен купувача и също така нотариуса. Обикновено купувачите имат опит в закупуването на имущество, те искат да участват и виждате и тъмната хоризонтална стрелка, тя показва всъщност посоката на сделката а вертикалната стрелка показва бариерите, през които трябва да се мине. Това ще бъде обяснено на следващата диаграма. Включват се границата на държавата членка и съответно това е и темата, заради която обсъждаме покупките в Европейския парламент. В почти всички страни адвокатът е изключително важен. Е, виждате в горната част на диаграмата системата, която определя мястото на нотариуса в приемната държава. Бариерите На тази диаграма виждате какви са пречките пред трансграничната сделка. Разбира се, много от тях не са важни навсякъде в еднаква степен. Един германец лесно може да си купи собственост в Австрия безпроблемно. Но има и големи проблеми. Големите проблеми, например, са когато един англичанин купува собственост в Испания. Това е така заради разликите в системите, съответно прецедентно право, римско право, от друга страна разликата между един нотариус и двама адвокати. На трето място имаме един процес, който не се познава, не може да се предвиди. И на четвърто място, разбира се, езиковата бариера, включително и специалната правна терминология. Марк Джордан е колегата, който сега ще разгледа компетентността на ЕС. Благодаря ти и тъй в светлината на обсъдените пречки. Принципно Европейската защита в този контекст винаги се е отричала по няколко причини. На първо място, повечето такива продажби са свързани с модела потребител към потребител, а не търговец към потребител, който изисква традиционната защита на потребителя – на второ място, правното представителство обикновено е осигурено при повечето такива сделки. Ние смятаме обаче, че Европа трябва да се ангажира по темите, които сме показали на слайда. Когато има трансгранична покупка и движение на капитали, което е трансгранично. След това купувача има нужда от допълнително разяснение в сравнение с местните купувачи. Важни са и дейностите на предоставящите реклама. Също така е необходимо да има нормално предоставяне на услуги. Що се отнася до новопостроените домове, там има конкретен проблем – много от вакансионните жилища всъщност попадат в тази категория. И тук сделките са наистина по модела търговец към потребител. Ние предлагаме да има една подробна информация и езикови права. Защитата на потребителя може да се оттегли, ако се предостави необходимия правен съвет съвет преди възникването на каквото и да било задължение. Освен това, трябва да има задължително отделно представителство. Сега ще дам думата на Питър, за да обсъди препоръките. Европейският съюз не може да хармонизира материалните права и за това е необходимо гражданите да бъдат добре информирани за всичко, което купуват – ние всъщност установихме, че има две нива. От една страна основната информация и специална информация. Всъщност в квадратни скоби вие виждате и съответната препоръка на края на доклада. Смятаме, че е необходимо да се наложат информационни права при основната информация за прехвърлянето на имот. Също така, рекламите. Необходимо е да се познава директивата за ипотеките, да се знаят разходите за прехвърлянето. Също така, трябва да се разбере, че има много добри адвокати, повечето колеги, са, повечето купувачи са доволни в Европа, но също така трябва да се отчете, че има и някои незаконни практики. Не винаги се откликва на нуждите на клиентите. Ние смятаме, че тук могат да помогнат различни елементи – протоколи, които да създадат повече предвидимост. Също така смятаме, че е необходимо да има отделно представителство, особено при потребителските сделки. Според нас е достатъчно да се подготви документацията. Не е необходимо клиентът да присъства лично. Сигурно сте запознати с темата, ще чуем и представителите на нотариусите. Също така имайте предвид, че ние не винаги можем да докажем съществуването на проблемите, но за да отговорим на възраженията на нотариусите, ние ви препоръчваме да се проучат нивата на удовлетвореност на клиентите. Принципно, както казах, проблемите възникват в по-малък дял от сключените сделки. Много често се оказва, че не са предоставени всички необходими услуги при прехвърлянето на имот. Ясно е, че трябват съвети при тези сделки, но смятаме също така, че има някои непълноти, що се отнася до договорните задължения, данъчното облагане и някои въпроси, свързани с семейството, нещо, което е много важно, когато пресичаме границата между прецедентно право и традиционно право. Всъщност в много от държавите се предоставят много частични съвети. Със сигурност няма достатъчно познания и по различните норми за управлението на земята, норми, които са различни в държавите членки. Накрая искам да поговоря за най-грубите нарушения Това са и нарушенията, заради които избирателите се обръщат към своите европейски депутати. Те са изборени тук, предполагам, че са ви добре познати. Първо, адвокатите не могат да ни предпазят от промените в законодателството. Необходимо е обаче клиентът винаги да получи правото на собственост без никакъв проблем. Европейските норми не са достатъчни, за да се реши проблема възоснова на член 345. Има и други проблеми, които всъщност са в противовес на основното право да инвестираш капитал в земята и се случва хората да не могат да получат земя в замяна на своя капитал. Проблемът в Валенсия беше всъщност на практика изземване на земя. И в този случай Европейската конвенция не е решение на проблема. Всъщност странно е, че има толкова малко дела по правата на човека в Страсбург, заведени от Испания. Прочистването на бреговата ивица е законодателна напълно оправдана цел, но е много трудно да се намери решение на проблема, когато правото на собственост е обявено за недействителност. И така, в заключение Европейския съюз няма компетентност да хармонизира системите на собственост, но би трябвало да се гарантира информация на гражданите, както и независим изчерпателен правен съвет. Merci de vos explications. On va donner la parole maintenant à maître Thierry Vacheron. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Тиери Вашрон, който представлява нотариусите. Monsieur le Président, et merci au Parlement et à cette Commission de nous donner l'occasion euh, d'apporter quelques commentaires. Благодаря. Благодаря и за вашите разяснения. Ние взехме под внимание резултатите от проучването, нямаме нищо против него. Но така или иначе бих искал предварително да внеса някои резерви. Според нас в този случай подходът е до някъде приблизителен, не особено точен. Проучването, освен това, би трябвало да включва експерти от различни географски ширини, както и с различен професионален опит. Това проучване като че ли се фокусира най-вече на придобиването на имущество от страна на английски граждани в Испания. времено можем да разгледаме и случаи на закупуване в съседна страна, както между Франция и Испания. Не винаги има достатъчно данни. Ние е, съжаляваме, че съвета на нотариусите в Европа не беше изслушан при изготвянето на проучването, защото ние разполагаме с бази данни и статистика, които биха могли да помогнат на проучването. Имотните сделки са част от ежедневната ни работа и ми се струва, че не би трябвало професията ни да се разглежда толкова отрицателно. Това е жалко. Иначе ние винаги помагаме на европейските граждани при тези изделки. Имаме своите констатации как системата да се подобри. Редовно уведомяваме за своите проекти. Имаме и веб страница, за гражданите, които желаят да купят е, имот в Европа. Обхващат се 22 организации на нотариусите в държавите членки. Така се надяваме гражданите да могат да разчитат на повече представители на професията и на една реална трансгранична система при тези сделки. Също времено много от държавите членки безплатно предоставят такава информация на гражданите. Тя редовно се превежда и на английски. Така че ние сме готови да ви съдействаме, даваме си сметка, че могат да се направят подобрения. Като цяло тези сделки се сключват безпроблемно. Не мисля, че трябва да се фокусираме единствено върху малкото случаи на проблеми. Не, че ги отричаме, но те не са толкова много. Така или иначе, ние винаги сме на разположение на европейските граждани. Благодаря. Merci aux autres intervenants. Euh, y a-t-il des questions qui se posent chez nos collègues Oui, je vous en prie. Благодаря. Сега ще чуем и останалите. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Neapărat uh, întrebări. Благодаря, господин председател. Нямам точно въпроси, но ми се щеше да чуя по-подробно изследване. Имам следните бележки. Например, във връзка с това, че не е имало консултации между а, съюзите на нотариусите и авторите на изследването. Трудно ми е да възприема изследване, което е направено в някакъв офис, без да се работи и говори с хората, които ежедневно имат работа с подобни транзакции що се отнася до така наречените бариери, за които говорихте, като езиковата и другите пречки. ми се ще да чуя нещо за процедурите, през които трябва да се премине, ако човек иска да закупи имот в друга държава членка. Ако човек иска да закупи недвижим имот, той трябва да се придържа към определена процедура, която му дава и някакви гаранции чрез нотариус или а, адвокат, който предприема съответните процедурни действия, за да е гарантирано на купувача, че наистина ще стане собственик. Знам за подобен случай в Белгия. Ако човек иска да си купи мод в Белгия, са му необходими 2 до 3 месеца, докато нотариус се предприеме някакви действия, за да стане човек наистина собственик. Затова казвам, че това изследване ще, ще да бъде много по-качествено, ако бяхте се консултирали с нотариусите, защото те понасят основната тежест от такива транзакции. Господин Мендес. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на Европейското сдружение на законодателите и искам да изразя и първите си впечатления от това проучване – Необходимо е при такива проучвания наистина да се положат усилия, да се събере информация, е, за да се направи анализ на трансграничното придобиване на имоти. В този контекст се разглеждат най-вече сделките на купувачи от Обединеното кралство, които купуват имоти в Испания. Това са 14% от всички сделки в Испания. 14 до 16%. Това наистина е един важен елемент на инвестициите в имоти в Испания. Но искам да споделя някои наблюдения и също така от гледна точка на Европейското сдружение на законодателите да кажа какво е необходимо, може би, да се направи. Като първо ще отбележа, че имаме някои съмнения доколко всъщност Европейския съюз може да се намеси в тази материя – така или иначе има споразумения между държавите членки, които би трябвало да уредят тези проблеми, но те не са кой знае колко гъвкави. Всъщност, в крайна сметка, една европейска намеса може да направи тези споразумения още по-негъвкави. Струва ми се, че имаше и някои неточности. Например, системата за регистриране в Испания е публична. Може да се направи сравнение с Франция или латиноамериканските, но тук не е необходимо да се говори за това, което вие казахте. Един нотариус, за разлика от двама адвокати, няма такова нещо. Освен това, странно е, че в проучването се обръща внимание на липсата на информация но за поземлената собственост, но кадастралната информация е публично достъпна във всички държави членки. Също така стана дума за цяла поредица от проблеми, на които се натъкват купувачите. Но всъщност не са ли това проблеми на всички купувачи, независимо дали купуваме в чужбина или в собствената си страна? Трябва да се помисли за правата на купувача които се предоставят принципно в такива случаи. Проблемът е липсата на информация понякога и всъщност това е проблем не само когато купуваш в чужбина, както казах, а и в национален план. След това вие говорихте, че не се познават правните норми, които се прилагат спрямо тези сделки. До голяма степен той се дължи на законодателните промени в материално-правната област. Това беше проблем, например, в Испания промяната на законовите норми за бреговата ивица. Направиха се изменения, които се отразяват. Вие говорихте и за необходимата оценка, одита, който трябва да се направи при такива сделки. Може би това е правилно, но ние имаме своите съмнения заради опита си с такива чуждестранни купувачи в Испания. Имаме и такива важни проекти, като проекта ИМОЛА. Той се финансира от Европейския съюз. Един много важен проблем, проект. Но, както виждаме, той изобщо не е споменат в проучването. Много изненадващо. И накрая принципно ограничението, що се отнася до компетентността на Европейския съюз. Добре би било при трансграничния елемент наистина винаги да се мисли за защитата на потребителя и единия пазар. Но подхода на проучването не знам доколко отговаря на предвиденото в договорите. Така или иначе, ние подготвяме своите препоръки и писмено. Предварително ви благодаря и за бъдещата помощ. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Рекнер. След това госпожа Естарагот. Благодаря, господин председател. Благодаря и за представянето на изследването, което е доста изчерпателно, така че те първа ще трябва да го проучваме по-отблизо. Но за сега мога да направя някои първи бележки. Първо много е хубаво, че сте извършили цялата тази работа, но искам да допълня нещо – когато става дума за обитаване, става дума за основна потребност, а не за сделка. Това трябва да е акцента. Вие говорите за достъп до четирите свободи, свобода за движение на капитала и така нататък, но все пак припомням, че правото на обитаване, на местообитание е основна потребност. Тоест, задачата на социалната пазарна економика е да се погрижи за това цените да не растат до небето. Във всички случаи трябва да се има предвид това, когато се подхожда към подобно, а, към подобно изследване. Обръщам внимание, че има страни, в които много хора купуват, други страни, в които е по-обичайно да се наемат жилища. В този смисъл и диспутите с комисията във връзка с Холандия а, бяха доста разгорещени. Помните, ставаше въпрос за социалните жилища. Следващото темата е политически доста гореща, щекотлива, всяка държава се е заинтересована всичко да протича чисто от правна гледна точка сега ще прочета още веднъж по-задълбочено това, което ни представихте, но мисля, че трябва да се запрочат по-задълбочено кадастралните системи. Аз си мислех, че навсякъде кадастрите едни, са едни и същи, такива каквито са в Австрия. Но във всяка страна регистрацията в кадастъра, правилата по които се води, той са различни. Например, в Гърция е така, така че ме интересува ще, а, как стоят нещата с кадастралните системи, защото тук говорим за прозрачност. И последна бележка, колегата от НЕП вече го каза. Мисля, че в подобно проучване, трябва да участват онези, които най-добре могат да, осигу... да гарантират правната сигурност, а, в, а, особено когато става дума за имотни сделки, а именно нотариусите. Както казах, темата е политически доста щекотлива и да пледирам нотариусите да играят по-важна роля. Merci beaucoup, madame. La parole est à madame Est. Благодаря, госпожа Естерас Гуд. Благодаря, господин председател. На първо място, мисля, че трябва да ви благодарим. Инициативата е много добра. Добре е да говорим за проблемите на европейските граждани при покупка на имот в друга държава членка винаги би било добре да подобрим процедурите в рамките на своята компетентност. Няколко наблюдения във връзка с казаното на колегата от НП. Аз ще говоря от името на социалистите. Необходимо е да се работи с нотариусите, с професионалистите, защото те са тези, които гарантират законността на подобни сделки и те са тези, които всъщност гарантират, че ще бъдат спазени всички законови норми. Знаем, че има и някои нередности. Те са установени в Испания и трябва да се обърне внимание на тях. Вие говорихте по-конкретно за закона в Валенсия, прият преди около десетина години. Изменението, което беше направено през 2014 година, беше прият и нов закон за градското устройство. След това прочистването на бреговата линия също много проблематично. Изменението на закона за градското Крайбрежието всъщност засегна собствениците на имоти. 2013 година беше направена нова промяна, така че закона да е много по-балансиран и да има много по-голяма сигурност. В случая с Испания на практика става дума за публична система и мисля, че вие имате неточност, като описвате системата за регистриране на имот в Испания. Но ние можем да предоставим много по-точна информация. Благодаря ви за информацията. Благодаря и на всички, които се изказаха. Сега преминаваме към следващата точка – представене на проучване на добавената стойност на намесата НЕС в защитата на уязвимите пълнолетни лица. Започваме с господин Ян. Разполагате, Ян Карисъмнер, разполагате с 5 минути, за да направите своето изложение по темата. Заповядайте. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря, че ми давате възможността да представя своите заключения по добавената стойност на Европейския съюз при защитата на уязвимите пълнолетни лица. Населението на планетата застарява, живее по-дълго, до 2015 година хората над 65% ще съставляват 37% от населението. Над 10% ще са над 80 годишна възраст. Продължителността на живота продължава да се увеличава, както и броя на свързаните с възрастта заболявания, като Алцхаймер и деменция. Има още една тенденция – Населението на планетата е все по-мобилно. Европейските граждани, които пътуват из целия Европейски съюз, тяхната бройка непрекъснато се увеличава. Всичко това увеличава и броя на проблемите вече с трансграничен характер. Ето защо комисията реши да направи проучване и да установи доколко Европейският съюз може да осигури добавена стойност, ако се намеси в защита на тези лица. Изготвеният доклад всъщност е и основа на краткото ми изложение. Докладът е разделен на пет глави фокусът пада върху обяснение на недостатъците на действащата система. Обръщаме внимание и на Хакската конвенция за защита на пълнолетните лица от 2000 година. Но какъв е проблемът? Ясно е, че тук има социален елемент, за това ще ви дам конкретен пример. Ирландец, който живее в Гърция – притежава собственост в Ирландия, но живее в друга държава членка, различна от Ирландия. Той устарява и възлага на сина си правата по управление на собствеността в Ирландия. Сина му приема тези права. Същевременно въпросът е дали гръцкото пълномощно ще бъде валидно в Ирландия. Мога и да доразвия темата, да си представим, че имаме унгарец, който умира в Испания. Преживяват го дъщеря му, тя живее във Франция, но тя пък страда от психично разстройство и всъщност е под защита която е постановена от Френския съд. Въпросът е дали е, решението на Френския съд е валидно в Испания, защото въпросът е тя да е способна ли е да приеме наследството от Испания. И всъщност отговорът на всички тези въпроси зависи от правните задължения, постановени в различните държави членки. Необходимо е да се проумее настоящата правна рамка. Когато разглеждаме правната рамка, виждаме, че тя е изключително разнообразна. Има най-различни институции, които работят в областта най-отгоре съм поставил Хакската конвенция. Ще се върна отново на нея и на основните инструменти. Има и много други инструменти, които също засягат тази област. Конвенцията от 17 юли за забрана. Това е пак от Хакската конференция, имаме и конвенцията от 1978 година, както и конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания от 2006 година, нещо, което също ще се разгледа на днешното заседание. Имаме и най-различни инструменти в рамките на ЕС. Това е брюкселския режим, брюкселския регламент – римския регламент. Най-различни инструменти, но нито един от тях не разглежда специално въпроса за защитата на уязвимите пълнолетни лица. Повечето европейски инструменти всъщност изрично изключват въпросите за дееспособността. Има и други инструменти, които непряко оказват своето въздействие. Така или иначе, мога да заключа, че имаме огромно многообразие от инструменти, има и разминаване и то е много съществено, поради което се стига до сериозни проблеми. Освен това, инструментите на международно ниво се ратифицират изключително рядко. Например, Хакската конвенция в защита на тези лица е ратифицирана само от три държави членки плюс Аржентина. Така че дори и инструментите, които биха могли да имат известно влияние, имат много ограничено влияние – Необходимо е следователно да се разчита на специфичния инструмент Хакската конвенция от 2000 година. Тя е и фокуса на проучването. Тази конвенция беше прията на 13 януари 2000 година и влезе в сила на 1 януари 2009 година. По-настоящем само 9 държави членки са ратифицирали Австрия, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Швейцария, Шотландия с Обединеното кралство и Монако. Някои други държави членки са подписали конвенцията, но не са ратифицирали. Това са Кипър, Ирландия, Гърция, Холандия, Полша. Самият доклад разглежда шесте раздела, както и определенията по конвенцията, трите основни области на частно международно право и накрая административно сътрудничество. Обръщаме специално внимание на липсата на задължително оправомощяване. Тъй като нямам време, няма да премина през всички области, очертани в доклада, но искам да привлека вниманието ви към няколко от проблемите, установени в доклада. Например, определенията не винаги можем да имаме и ясно определение на това, кога лицето е уязвимо. Вземете един пример. Катастрофа, в резултат на която дадена жена вече не може да се движи и може да се придвижва само на количка. Ето защо тя издава пълномощно на брат си би трябвало пълномощното да отговаря на всички условия на конвенцията. Но се оказва, че в този случай лицето може да не е уязвимо, а може просто да е възпрепятствано да изпълни правата си. След това какво се случва, когато пълномощното е съставено преди лицето да се окаже възпрепятствано и а на по-късен етап. Има и други проблеми, на които също трябва да се намери решение. Ние сме категоризирали тези проблеми Разделили сме ги в две групи. От една страна имаме проблеми, които биха се разрешили при подписване и ратифициране на конвенцията и съответно тези, които няма да се разрешат. Имаме четири основни области, които са описани в диаграмата. Вида уязвимост, вида допълнителен сертификат. Знам, че ми остава само една минута. Възниква и проблема с субсидиарност, нещо на което също се обръща внимание в доклада. Имаме законодателна основа, това е член 81, 2, А, С, Е и Ф най-добре е да се работи в допълнение на Хакската конвенция. Благодаря. Много интересно изложение наистина. Госпожа Жуелонг е първата, която има думата. След това госпожа Бержера. По 5 минути. Would... Добро утро. най-напред искам да благодаря на комисията за това, че даде на мен и на моя колега възможност да иллюстрираме резултатите от нашето проучване. Занимаха ни два въпроса. Първо, дали приемането на мерки на ниво Европейски съюз ще подобри сегашното положение за защитата на възрастни в трансгранични случаи. Първо разгледахме случаят, по който а, в момента се решават въпросите с международната защита в Европейският съюз. Оценихме предимствата и потенциала на Хакската конвенция от 2000 година за международната защита основа на юриспруденцията и съдебната практика на трупа на Европейския съюз. Спрахме се на Франция, Италия и Обединеното кралство – защото ни се струва, че по този начин а, тези страни иллюстрират положението и в останалите страни. А Франция вече е ратифицирала конвенцията заедно с Австрия, Естония, Финландия, Германия и Чешката република. Италия е страна членка, която обаче не е ратифицирала конвенцията, но все въпреки това я прилага във вътрешното си правораздаване. Тоест положението в Италия по същество не е различно от други страни, такива като Белгия, Холандия, Полша и Испания. Избрахме Обединеното кралство по две причини. Първо, че там правните традиции са различни от Франция и Италия. Второ, Обединеното кралство а, има смесен подход а, към конвенцията беше ратифицирана конвенцията от, в Шотландия, обаче Англия, Уелс и Северна Ирландия прилагат разпоредбите на конвенцията без да се официално ратифицирали. Нашето проучване показа, че съществуват практически трудности в международната защита на възрастните във всяка от тези страни. Обаче трябва да се направи разлика между тях – Страните, които не са ратифицирали конвенцията, положението изглежда незадоволително. За разлика от това, страните, които а, са вече ратифицирали конвенцията, изпитват определени трудности, особено кога трябва да сътрудничат с страни, които не са се присъединили към конвенцията. И затова тези страни не могат изцяло да използват предимствата, които изпълняването на изискването на конвенцията дава. Например, във Франция възрастните се радват на защита от френските съдилища, когато става дума за финансовите им интереси, например. Ако някой реши обаче да се премести от една страна в друга, е, и тази страна, примерно като Австрия, прилага конвенцията и там гражданите могат да защитат на защитата, която се радват френските граждани с помощта на френските власти. А също така а, а, въпреки, че случаите могат лесно да бъдат прехвърлени от австрийските власти друга юрисдикция, затова са необходими действия на съответните лица. В страни като Италия и Белгия, които още не са част от конвенцията, защитата включително основните права и подписването на хартата на основните права и конвенцията на ООН за хората с увреждания, фактически нямат необходимата ниво на ефективност в тяхното прилагане. Когато конвенцията се изпълнява изцяло, се решават основните проблеми за защита на уязвимите лица в предразгранични случаи. Положението би било значително подобрено в цяла Европа, ако а, а, тези разпоредби станат общи за всички страни членки. Има два начина, по които Европейският съюз може да създаде общ режим за защита на уязвимите граждани в трансгранични случаи в съгласие с изискванията на конвенцията. Първо, законодателните мерки, възоснова на първи член от договора, могат да се вдъхновят от конвенцията и да възпроизведат нейните разпоредби. Второ, може да се използват вътрешните, външните компетенции на Европейския съюз, когато става дума за страни, които все още не са ратифицирали или не са се присъединили към конвенцията в интерес на а, конвенцията. It is in fact our view that the union Конвенцията, към конвенцията могат да се присъединяват само суверенни страни, не и международни организации. Главните предимства на използването на външните правомощия на Съюза за прилагане на разпоредбите на конвенцията в трети страни в такъв случай всички страни членки могат да използват предимствата на конвенцията, както вътре в Европа, така и в случаи, които се отнасят до трети страни, обвързани от изискването на конвенцията. Този подход е сходен с подхода по конвенцията от 1996 година за защита на децата. конвенцията може да се превъзприемат, да се приемат допълнителни мерки, законодателни мерки, които да решат някои от, от слабостите или празнотите в конвенцията. Има пет възможни случаи, в които това може да бъде сторено като допуснем, че конвенцията предполага обща основа за защита на възрастните в цялия Европейски съюз. Ще спомня само два от тези случая. Първо може да се разглежда възможността за издаване на европейски сертификат за пълномощия за защита на възрастните, което ще уеднакви обхвата на пълномощията когато става дума за лице, което действа в името, от името на някой друг. Подобен сертификат, подобен на европейският сертификат за наследство би бил от полза. Втората възможност, която трябва да се поручи, това е да се даде възможност на лицата да избират страната членка, в, в, в чието, чиято юрисдикция трябва да се осъществи тяхната протекция. Може да се иллюстрират и други конкретни случаи. Ако имате въпроси, ще бъда готов да им отговоря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Жерлан. благодаря. А, а, професор че говори от, от, от, говори от нашето общо име. Та накрая в заключение давам думата на госпожа Бержера. Благодаря, господин председател. Благодаря а, на а, онези, които хвърлиха светлина върху проблема за защитата на а, уязвимите възрасти. Само 37% от 37% от населението ще има скоро, ще бъде над 60 години, а не значи значителен процент ще бъде над 65 години. Не е задоволително сега положението за защитата на уязвимите граждани. Но тези граждани имат право на равенство пред закона и на същата защита, както всички останали граждани. И затова абсолютно необходимо е спешно да се да приеме необходимото законодателство. Няма да повтарям това, което вече се каза, тъй като проблема беше много добре осветлен. Става дума за Хакската конвенция, която е един отличен законодателен инструмент, което, който обаче не е все още ратифициран от редица страни и затова не може а, да се прилага така, както трябва. И за това е необходимо да се приемат общите насоки на Хакската конвенция, да се включат в едно законодателство. Примерно европейски сертификат, за който вече беше споменат, за да може да се осигури защитата на уязвимите възрастни лица, без всеки път те трябва да отиват в друга страна. Много важно е значи, да има под регистър на уязвимите лица. А, а, те имат ли право, примерно, да сключват а, договори, но договора предполага най-различни действия. Това, това се случва всеки ден. И в тези случаи те имат нужда от защита аз вече остарях, пожелавам на всички да остареят, но не става дума само за нас. Става дума за бъдещето на възрастните хора, на уязвимите хора, засегнати от някакви инциденти или пък просто слабост поради възрастта. Благодаря ви много за вниманието, което отделихте на този доклад и а, няма никакви основания да а, отлагаме приемето на европейско законодателство по този въпрос. Тук суверенистите вече си тръгнаха, като че ли, но а, трябва да признаем един а, статусът на европейците, които са възрастни и уязвими. Господин Кастел. Много благодаря за изложението, но искам да насоча вниманието ви към следния аспект. Демографското застаряване е белязано преди всичко от това, че броят на хората на, дост, на много висока възраст в Европа нараства. Точно те са уязвими. И точно за тях в Европа са ни необходими рамкови правни условия – за да може и когато имат нужда от чужди грижи да продължат да водят достоен живот. От една страна искаме да насърчаваме мобилността в Европа, от друга страна, трябва да имаме предвид, че повечето много възрастни хора, които се нуждаят от чужди грижи, са в своите семейства. Т.е. тези грижи са преди всичко задача на семейството. Как да съгласуваме тези две неща? Мобилност в Европа и справяне с предизвикателствата, които са свързани с това. В Германия в момента се обсъжда въпросът доколко в областта на грижите за възрастни хора не се, няма тенденции към организирана престъпност, защото има лица, които без да имат право на това, точат пари от здравните каси, без да осигуряват качествено обслужване и обгрижване. С това е свързан и вторият ми въпрос. Как да направим така, че в Европа да се гарантира качеството на обгрижването, включително и на домашното обгрижване? Има напрежение между контрол върху качеството и защита на личното пространство, защото не може да се разреши на държавата да си пъха носа в домовете на хората, където живеят семействата. Как да разрешим това противоречие, така че в Европа да се намери начин възрастните хора, най-възрастните, да живеят достойно. Някой от гостите иска ли да отговори? Um, Всъщност, аз нямам намерение да дам отговор на направените изказвания. Само ще поясня, че проблемите са от най-различно естество. Например, някои от тях са свързани с помощта от страна на обществените органи проучването ни поставя фокуса най-вече върху частното право. Частното право, което се прилага при защитата на уязвимите пълнолетни лица. Как се прави оценка, за да се види дали лицето е възпрепятствано или не, какви мерки трябва да се предприемат, например назначаването на настойник, също така какви са правомощията при това представителство, например, ако това лице иска да закупи имот или някаква стока. Множество са въпросите в този случай – ние говорим за защитата на уязвимите пълнолетни, осигурена от Хакската конвенция, така че, както казах, подхода ни се основава на частното международно право, но картината е много по-голяма. Благодаря ви. Може би трябва да добавя още нещо – един от големите проблеми е свързан с уязвимите възрастни, но принципно концепцията за уязвими пълнолетни лица включва не само възрастните, а всички пълнолетни. Това, например, може да е някой на 20 годишна възраст, който е претърпя катастрофа. Ясно е, че това лице също попада в обхвата на защитата. Първоначалните предложения по конвенцията бяха предизвикани от застаряването на населението, но обхвата всъщност е много по-широк. Благодаря. Благодаря и на нашите гости, които са тук, за да представят своите гледни точки. Много ви благодаря. Надявам се отново да работим заедно. А сега ще преминем към изслушването Модернизиране на законодателството на ЕС в областта на авторското право, най-вече преносимостта. Okay, uh, ladies and gentlemen. Дами и господа, можем ли да продължим, тъй като изоставаме? Ще ви помоля да приключите дискусията си извън залата. May I start by welcoming our Искам да кажа добре дошли на нашите гости в Европейския парламент. Това е публично изслушване по осъвременяване и модернизиране на законодателството на ЕС в областта на авторското право. Е, всъщност знаете, че комисията излезе с набор от предложения, така че сега наистина удачният момент – да обсъдим предложението. ИМКО и КУЛТ, две други комисии в парламента, също ще се включат в нашия дебат. Но нека не се бавим, нека веднага преминем към представенията от страна на нашите гости. Първо ще дам думата на госпожа Мария Мартин Прат от Генерална дирекция Конект, Европейска комисия. Заповядайте. Максималното ви време е 10 минути. Благодаря, господин председател. Както и вие посочихте, на 9 декември мината година Комисията прие предложение за регламент, за да улесни преносимостта в рамките на вътрешния пазар. Това е част от пакета инициативи на комисията. Всичките с цел улесняване на единия цифров пазар. Както показва и заглавието на предложението, ние искаме да улесним трансграничната преносимост на онлайн съдържателните услуги. Разбира се, целта е доста внушителна, а именно трансграничната преносимост, но не искаме да стигаме по-далеч от тази цел. С други думи, трансграничен достъп до услуги, предоставени в държава членка различна от тази на обичайното местопребиваване на потребителя. Посочваме го изрично в комисията, защото индустриите в областта авторско право са много сложни. Сигурно си спомняте съобщението ни от май мината година, след това от декември – Подходът ни ще бъде стъпка по стъпка, така че ще започнем с тази конкретна мярка по преносимостта. Предложението е целенасочено и много амбициозно. То наистина е разгърнато така, че да обхване пазара. Имайте предвид, че отива и по-далеч от авторското право тъй като определението за онлайн услугите в регламента обхваща всички видове онлайн услуги, не само тези на достъп до съдържание защитено от авторско право. За това и ще чуете доста от притежателите на права по-късно. На второ място Тук се въвеждат правила, свързани не само с определението и упражняването на авторски права, определят се и задълженията на доставчиците на услуги, нещо на което ще се върна, когато обсъждам конкретните разпоредби на предложението. Онлайн услугите както казах, са основен фокус. Това е отразено и в определенията. Виждате, че е много важно да се обърне внимание на притежателите на права, както и на услугите, които са преносими. Ние искаме да сме сигурни, че тази преносимост се осъществява и трансгранично. Целта на регламента е да обхване услугите, предоставени срещу заплащане. Това са тъй наречените абонаментни услуги. Струва ми се, че в съвета се обсъжда и възможността в текста да бъдат включени и доставчици на услуги, които не се предоставят срещу заплащане. Например, услугите възоснова на рекламите или заплащането на лицензионна такса за излъчване на материали. Предложението принципно се структурира около два стълба. От една страна правното основание по член 4 там се казва, че достъпа на услуги от страна на потребителя се случва винаги в страната по обичайно местопребиваване, дори и тогава, когато потребителят има достъп до онлайн услуги в страна различна от тази по обичайното местопребиваване временно. Всъщност, целта е да се помогне по този начин на доставчиците на услуги – да е ясно, че услугите могат да продължат да се предоставят и тогава, когато потребителят е извън мястото на обичайно пребиваване. Второто важно изискване е задължението за предоставяне на преносимост по член 3. Това е много важно, тъй като бихме искали тази преносимост да се гарантира за потребителя. Задължението трябва да кажа, че не включва задължение за осигуряване на същото качество, тогава когато потребителят е в друга държава членка. Нещо много важно за предложението. И накрая член 5 гарантира, че не могат да бъдат заобиколени задълженията по регламента за договорните задължения. Както казах в началото на моето изказване, това е един много мащабен пазарен инструмент. Това, разбира се, прави предложението интересно, но определя и някои от нашите трудности. От една страна се обсъжда срока, в който това предложение трябва да влезе в сила. Веднъж прието, обаче то ще бъде пряко приложимо спрямо отношенията между частни страни. За това трябва много да внимаваме. От една страна е необходимо да се осигури максимална предвидимост на пазара, който ще бъде засегнат от тези разпоредби – от друга страна, въз основа на технологиите ние се опитваме също да работим и да намираме решения, например проблема за верификацията, как се установява страната на обичайно местопребиваване на потребителя – Разговорите в съвета продължават. Холандското председателство наистина полага много усилия по това предложение. Би трябвало наистина обаче да се работи балансирано, защото тук имаме триъгълник Единият ъгъл е обичайното местопребиваване, другият тъгъл е концепцията за временно местопребиваване в друга държава членка. Наистина ще направим всичко възможно да изясним определението за обичайно местопребиваване. Трябва също така да се знае какви са начините за верификация на местопребиваването на потребителя. Това са основните елементи. Не е необходимо да се опитваме да ограничаваме функцията преносимост, когато притежателят на абонамента е извън своята страна по обичайно местопребиваване. Това са услуги, за които потребителят е платил. Не говорим за услуги, за които потребителят не е платил. Просто е важно потребителят, когато се движи в рамките на вътрешния пазар, да може да разчита на тези услуги. Благодаря. Thank you very much. Uh, now we are... Благодаря. А сега господин uh, Ричард Робезенберг от Sky за техническите перспективи на преносимостта. Добро утре! Казвам се Ричан Розенберг. Работя така на предната линия на техническото развитие в тази област. През последните 15 години работя за Sky Television и отговарям за нашите видеоуслуги, още от как започна тяхното предоставяне на пазара в 2011 година. Днес искам да използвам 10 минути, които ми се полагат, като разгледам техническите и оперативни предизвикателства. Но нека най-напред ви запозная с Sky, нашите ценности и принципите, от които изхождаме, когато разглеждаме въпроса за преносимостта. Ска е една от водещите телевизионни компании в Европа и генерира около 10 милиарда БВП в Италия, Германия, Австрия, Ирландия и разбира се в Великобритания. Ние сме оптимистична а, а, компания и а, отделяме а, внимание преди всичко на а, създаването на най-добро възможно съдържание, най-добри възможни услуги за потребителите. А, харчим около 9 милиарда годишно. А, предаваме спорт, а, филми, но напоследък все повече създаваме собствени а, е, забавни програми. Иновациите е, са абсолютно необходими, за да може това съдържание да достигне до нашите потребители. Ще ви дам и примери за това. И накрая трябва да кажа, че е, редовно пред опитванията се оказва, че ние сме номер едно в услугите на клиентите ни. А сега, трансграничната преносимост. Това е нещо много важно, ново и което е много важно за нашите потребители. Това е в основата на всичко, което ще правим те първа полагаме големи усилия, за да прилагаме ефективно тази възможност, за да осигурим простота на употребата за нашите потребители, за да може да се използват пълноценно възможностите на договорите, сключени с нас. Опираме се на следните три принципа. Първо, искаме да сме сигурни, че клиентите, на които горяваме преносимост, са реални клиенти, без да нарушаваме тяхното право на неприкосновеност на личните данни. Второ, нашите услуги са в конкуренция с световни организации, такива като Netflix и Amazon – но не искаме да претоварваме процесът на сайнапа за нашите клиенти. И накрая няма да можем, нямаше да можем да осигурим всичко това, ако трябва да договаряме отделни, отделни условия с всеки от няколко стотинте организации, които ни предоставят програми. Сега някои от оперативните е, предизвикателства. Принципа на преносимостта е доста сложен. Това не трябва да се подценява. Имаме многобройни агенции, услуги и многообразен европейски пазар. Техническите платформи, на които се опират тези услуги, са изработени така, че да е осигурена оперативната съвместимост с широк спектър от трети страни. Имаме софтуер, който е, може да се използва на таблети, на смартфони, на, а, на столни компютри. И а, а, всичко този, този софтуер трябва да бъде непрекъснато актуализиран и управляван. И тук се крият редица оперативни трудности. Когато производителят актуализира а, своите приложения или пуска ново приложение, трябва да актуализира и съответния софтуер. Тоест, къде идва тук преносимостта? Всяка промяна трябва да бъде осигурена а, за софтуера, който се използва за всички уреди, с които се а, а гледа нашата, а, нашата, нашето съдържание. Необходимо е също така да се осигури оптимално видеокачество за нашите клиенти – а това е нещо, на което аз особено много държа. Качеството за онлайн видеоуслугите не се заключава само в качеството на картината, броя на пикселите или а, а, други такива технически параметри. Става дума за това как го преживява, как го, а, как го използва потребителят. И именно тук Sky инвестира в собствена инфраструктура, в собствени услуги – в сътрудничество с отделните доставчици на услуги. Е, искаме да се е, осигурят по-качествени услуги за тези, които по в чужбина не искат да имат достъп до съдържание, за което ние предлагаме. Трето, необходимо е да е, осигурим достатъчно надежна проверка на местопребиваването на а, нашите клиенти. Смятаме, че е ефективен начин за проверка а, е, е да се провери начинът за, заплащане, плащане, който поначало е заявил а клиентът, а, отговаря на банковата сметка в страната, в която претендира, че живее клиента но необходими са също и по-нататъчни проверки, за да се избегнат злоупотребите. Регламента ни позволява, ако някой е, се е записал в нашите услуги, но никога не ги използва, да се види дали той няма иска да ги използва от другаде. Значи, необходимо е правно обвързващо проверяване на место, местоживеенето на клиента, но не трябва да се прилагат, да се налагат времеви ограничения. Във всички случаи ние предпочитаме да не го правим, защото смятаме, че би било твърде сложно да обясним на нашите клиенти защо това би било необходимо. Техническите операции, които са необходими, ще трябва да предполага, че трябва непрекъснато да следим клиентите, нещо, което би било много трудно. И накрая проекто законодателните предложения а, са, а, целят а, клиентът винаги да се чувства дома си, независимо в коя страна се намира. е много добре да разбира, че по този начин ще се избегне нарушаването на авторското право. В това отношение подхода на комисията, който тя е възприела, според нас е правилния. И накрая е, искам да спомена някои неща, които биха били помогнали да преодолеем някои от тези оперативни трудности първо трябва да се дефинира понятието на правна фикция. Второ, проверките. Те трябва да бъдат ефективни и правно обвързващи. Трето, от когато става дума за временно пребиваване в една или друга страна, не трябва според нас да има времеви ограничения, за да може да се прилагат необходимите проверки. накрая преходен период. Като се има предвид сложността на прилагането на всичко това, предлагаме 12 месечен преходен период, който да започне 6 месеца след приемането на законодателството. Това ще даде възможност на интернет доставчиците да осигурят преносимост преди да изтече преходния период, без да от това техните интереси. Благодаря ви е, за възможността да говоря пред вас и за времето, което ми е отделено. Готов съм да отговоря на въпроси. Благодаря. Благодаря за вашето изложение. А сега давам думата на господин Августин Лена от Европейската организация на потребителите, който ще ни говори за е, всичко това от гледна точка на потребителите. Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря за любезната покана да присъствам на това изслушване. Аз се казвам Рейнер, всъщност ние представляваме европейските потребителски организации в Европейския съюз. Наистина сега е момента да обсъждаме предложението. Като говорим за авторско право е ясно, че тук има множество интереси и често се стига и до конфликт на интереси. Европейският законодател, разбира се, трябва да има предвид всички тях, когато работи по предложението. Аз ще говоря най-вече за интересите на потребителите. Как ние е, виждаме тази дискусия. Много е важна резолюцията на Европейския парламент от 9 юли, в която Парламентът призовава комисията авторското право да се разглежда и от гледна точка на потребителя. Всъщност за първи път Европейският парламент настоява в авторското право да се включи и потребителя. Комисията изготви това предложение – то е предложение за вътрешния пазар, следователно е много важно да се мисли и за потребителя. За нуждите на този потребител, когато пътува в чужбина със своя абонамент, с услугите, за които е заплатил, Всъщност стъпката е малка, но тя е много важна, защото ще помогне на пътуващите потребители – както и на тези, които имат достъп до услуги и в собствената си страна. Имам предвид право на правна защита, нещо, което не е гарантирано във всички държави членки. С други думи, признава се, че авторското право засяга и потребителите. Да не говорим че се дава по-голяма правна сигурност и така могат наистина да се търсят решения за преносимостта. Как да сме сигурни в успеха на предложението? Първо е много важно да се уточни обхвата. Става дума за абонаментни услуги. На първо място трябва да е изключен договор – ако има такъв договор, като потребител вие може да се възползвате от възможностите за преносимост. Разбира се, ние обсъждаме дали безплатните услуги трябва да бъдат включени или не, но тук се разглеждат хипотезите с включен договор. Друго важно измерение при тази преносимост няма ограничения във времето. Нещо много важно, тъй като потребителя може да пътува в вакансия, на почивка, обмен разъм и така нататък. Важно е следователно да се придържаме към това определение. Много важна е и задължителната природа, задължението да се гарантира преносимост. С други думи, тази преносимост не може да бъде ограничавана и също така регламентът има обратно действие, тъй като повечето от договорите са договори с дълъг срок – Така стигаме и до правната сигурност. Правната фикция по член 4 е един много интелигентен начин да се разрешат различията между държавите членки. Но е необходимо и пояснение последните няколко елемента. Първо, как се проверява обичайното местопребиваване по начин, който е пропорционален – и не се намесва в живота на потребителя. Според нас предложението дава достатъчно гъвкавост на компаниите, така че да могат да се приспособят. Разбира се, нито един списък не е съвършен, но ние трябва да можем да прилагаме регламента чрез норми, които зачитат личното пространство и не се намесват в него. При необходимост би било възможно да се помисли и за някакво ограничение във времето на тази преносимост – с други думи, имаме задължението за предоставяне на преносимост, но също така и вратичката за някакво ограничение във времето. Възниква и въпроса за възможността на потребителя да има достъп до каталога на тези доставчици, които работят в няколко страни едновременно, тъй наречения ефект Netflix, тъй като вие знаете, че имате достъп до техния каталог в конкретната държава и потребителят така се оказва зависим от това, чий каталог се използва би трябвало потребителят да може да реши до кой каталог иска достъп. Дали този на страната по обичайно местопребиваване или страната, до която пътува. Имаме и технологичната неутралност. Би трябвало потребителя да има достъп независимо от използваното устройство. И след това мониторинга, кой всъщност отговаря за изпълнението и мерките при евентуално нарушение. Според нас предложението на комисията е много добро. За това и помолихме съвета да бъде прието максимално бързо. времено. трябва да се види какви ще са следващите стъпки. Мария вече го спомена, тук става дума за преносимост, а не за трансграничен достъп. Трансграничният достъп се надявам да обсъдим при бъдещите пакети и предложения. Ако е необходимо да има регулаторен отговор. Имаме и преработката на директивата InfoSoc. Тук са възможни различни подобрения. Необходимо е да се зачете и международната рамка. Всичко това трябва да се разгледа от гледна точка на потребителя, да се види какви са ограниченията, кои са необходимите изключения по съдържанието. Имайте предвид, че ние работим и с други сдружения по бъдещата реформа. Необходимо е да се работи иновативно, амбициозно на единия пазар. Приканваме всички да прочитат проучването ни. Благодаря. Благодаря. Благодаря много. А сега ще дам думата на госпожа Сесил Деспенгър, изпълнителен директор на а, Дружеството на авторите на аудиовизуални програми която ще ни е, каже е, за тяхната гледна точка по тези въпроси. Благодаря и сега, за да запазим езиковото многообразие, ще говоря на френски. Нямам PowerPoint, е, така че само ще трябва да ме слушате. Благодаря, че съм поканена да говоря от името на авторите, Дружеството на авторите на аудиовизуални програми, което представлявам. Е, е, включва е, създатели на телевизионни, кино и други видеоматериали, 22 страни членуват в него. Приготвили сме забележки по предложението за регламент от страна на комисията. На английски са тези бележки. Имам няколко копия, може да ви ги раздам. Ще се спра на четири важни въпроса. Разбира се, в 10 минути не мога да е, изложа изчерпателно въпроса. Е, още предложението за регламент включва 38 члена. и Има много теоретични и практически въпроси, които трябва да се засегнат. Кои са принципните въпроси? Пред нас е предложение за регламент, нещо, което не сме виждали до сега в авторското законодателство, за авторското право. Става дума и за приносимостта, и за други въпроси, за правата на абонатите. Става дума за предложение, което се отнася преди всичко за потребителите. И разбира се, има и определени ограничения на правата, на които не може да се противопоставим. когато става дума за правната, става дума за правна фикция, която се отнася до местоживеенето на абонаторите. До сега не сме използвали подобна, подобен инструментариум, който не само ограничава правата на авторите, но също въвежда и принципа на териториалност а, когато, въпреки че става дума за нещо, което по територия а, би трябвало да обхваща не една страна. И е сега от политическа гледна точка авторите не се възразяват, не възразяват за на трансграничната преносимост, като се има предвид еволюцията на потреблението и подвижността на европейските граждани. Стига да са изпълнени определени условия. Първото условие – и мисля, че а, за него вече стана дума. Става, става дума за трансгранична преносимост, не за трансграничен достъп. Става дума за абонатите на дадена услуга да могат да продължат да я ползват, като ако пътуват в Европейския съюз. А не става дума за някой, който случайно минава през дадена страна, да, сключи е, договор за абонамент, който той няма в собствената си държава. Значи, това е голямата разлика между трансграничният абонамент, трансграничната преносимост и трансграничния достъп. А, това са. А, е, иначе, ако не ако беше така, ще има а, е, нарушаване на правата на доставчика на услугата, но за жалост в регламента, който комисията предлага, това разграничение не е ясно разписано. Защото може да се допусне трансграничен достъп без съответен лиценз, без съответно разрешение. Нещо друго, което е необходимо да се изясни, пак засяга разликата между преносимост и достъп. Става дума за до краткосрачно пребиваване в чужбина. Тази разлика е много важна, за да може да се установи точно каква е разликата между двете. Това временно пребиваване, за него не са предвидени граници. Това отваря вратите за различни тълкувания на правния текст, но също така и за злоупотреби. Знам, че става дума за труден дебат и че комисията вече се е занимавала с този въпрос, но за нас смятаме, че е много важно да се уточни обхватът на този текст и да се уточни понятието и продължителността на временното пребиваване, когато става дума за ползване на услуги, аудиовизуални и други. Трето условие. По-добро е да се дефинира а, страната на местоживеене. Става дума за един триъгълник. От, тъй като а, правната функция а, заличава а, трансграничното а, а, същество а, на потреблението. А комисията вече като че ли е напреднала по а, тази дефиниция предлага а, страна членка, в която абонатът живее постоянно, като бъде като референтен пункт. И смятам, че парламентът също трябва да изиграе своята роля в уточняването на тази дефиниция. Сега четвъртото е въпрос, на който ще се спра, който а, проистича от предишните. Защото уточняването на а, понятието страна на а, а, жителство а, няма да има никаква стойност, ако не бъде а, а, осигурено на едноговото спазване съответни проверки, строги проверки. Текста, който предлага комисията, обаче не предлага подобно нещо. А, проверка на тези условия. И на този етап предложението на комисията в това отношение е непълно и трябва да бъде допълнено от съвета и от парламента. Да има проверки за това къде живеят постоянно съответните абонати на аудиовизуални услуги. Но а, тук съотношението на силите не е обязателно в полза на това, което искаме защото когато става дума за регламент, той ще бъде пряко приложим, няма да има претранспониране в съответните страни. Той се прилага, както знаете, направо и е, еднакво от всички оператори. Тоест, проверката на временното пребиваване, когато човек пътува в друга страна и местовата на местожителството са абсолютно необходими и не, не може чрез договори да бъде заобикалено, заобикалено това изискване. Тъй като става дума за прако приложение на текста на регламента. Значи регламента трябва да приеме ефективни мерки за подобни проверки. Вече този въпрос беше обсъждан в съвета. А, вероятно в приложение това трябва да бъде направено, но по-добре е да бъде ясно разписано в самия регламент. Едва ли може да разчитаме на комитологията в случай, което би осложнило прилагането му от засегнатите оператори. Парламента и съвета трябва да отделят необходимото време да обсъдят този текст във всичките му части и да се намерят решения на въпросите, които този текст, така какво предлага комисията, повдига в момента. Както казах, има още много пунктове, които трябва да бъдат дефинирани. Съжалявам, че това не е направено в представеният ни текст. В заключение, бих искал да се, искала да се спра на един друг важен аспект на предполагането на прилагането на услуги. Това е прегледа на директивата за аудиовизуалните услуги, нещо, което предвижда комисията. Надявам се, че а, а, Нямам време да се спирам подробно на необходимостта от преразглеждане на тази директива. Но политическата цел на това предложение е да се даде възможност на европейските потребители да имат достъп до защитена а, а, програма, серии, филми, документарни а, филми и други аудиовизуални материали. Парадоксалното обаче е, че авторите на филма на този тема не са заплатени както се следва. Така че законодателното предложение трябва да бъде част по-скоро допълнено от други законодателни предложения и да се предвидят съответни възнаграждения за авторите на аудиовизуални програми в съответствие с новите начини за използването на аудиовизуалното съдържание. Благодаря. Председателят. Много благодаря, госпожо. А сега давам думата на госпожа Шарлот Лун Томсен, юридически съветник на Международната федерация на филмовите продуценти и на Международната видеофедерация. Имате думата за 10 минути, госпожо. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Мисля, че моментът е много добре избран, защото предложението на комисията се обсъжда в съвета, в парламента. Има няколко комисии, които работят по предложението. Аз представлявам ФИАП. Това са филмовите производители по целия свят, включително и, по, и в Европейския съюз. Става дума за права върху филми, както и съдържание онлайн. Трябва да ви напомня за седмото изкуство като начин на забавление, като културно постижение. Тук има автори, които представляват нашите общества. Не бива да се забравя, че филмите са колективно творение. Те обединяват режисьори, сценаристи, актьори, работи се с дистрибуцията, телевизионните платформи. Така стигат до публиката. Разбира се, тук има различни групи, но без всички тези участия филмите няма да стигнат до публиката. Ясно е, че авторското право е основа на успехите, постигнати в Европа. Необходимо е да има наистина артистичен изказ, но също така да се мисли и за пазарната страна, защото това е индустрия с принос към економиката 1,2 милиона работни места в целия Европейски съюз. Така че, като искаме да модернизираме авторското право, е много важно да продължим да работим по творчеството и инвестициите. Но също така и да регрупираме инвестициите в производството. Сесил говори за възнагражденията. Разбира се, че те са много важни за притежателите на права. Но, разбира се, ние искаме филмите да стигнат до аудиторията. Следователно е много важно достъпът на аудиторията до филмите да бъде гарантиран. Но тук има какво да се поправи, що се отнася до широколентовия интернет, инфраструктурата, така че тя да се използва в услуга на бизнеса и потребителите. Моята задача е да представя перспективата на филмовите производители. Би трябвало предложението за преносимост да има по-широка перспектива, да се вземе под внимание казаното от Сесил и също така да се осигури необходимата търговска свобода за финансирането на на филмова продукция. Всеки филм, разбира се, е свързан със собствената си економическа реалност. Аз ще обясня защо е важно да имаме тази финансова свобода и международно сътрудничество – Европа трябва да поеме отговорни решения, защото всъщност от тези решения ще зависи економическия успех и културното многообразие. Това е свързано и с производството и с дистрибуцията. Разбира се, не е достатъчно само да вярваш, че ще се направи необходимото. Трябва да действаш така, че да има отговорност. Необходимо е също така да се стъпи върху достатъчно убедителна информация. Аз мога да ви покажа какви са резултатите от проучването на нашия бизнес модел. Ето, аз съм обяснила как набираме финансови средства за изработването на няколко от последните най-нови европейски филми. Надявам се да можете да видите заглавията. Мария е, в своето изказване говори за документите на комисията, е, в които изрично се споменава зачитането на правата на аудиовизуалния отрасъл. Тя уточнява, че комисията предвижда един постепенен процес – който да доведе до пълен трансграничен достъп, ако правилно съм разбрала съобщението от миналата година. Необходимо е да се зачитат правата и същевременно да имаме пълен трансграничен достъп. Това ще са проблемите на бъдещите месеци и години. Принципно е отчетено че няма пречки спрямо лицензирането на няколко територии. Проблемът е доколко това е економически необходимо и дали съответните финансови средства могат да бъдат набрани. Аз съм включил някои примери, някои от тях сигурно са ви познати – Едва ли сте се замислили за това какви бюджети са необходими за един филм 14 до 15 милиона. И именно защото инвестицията е много висока, ние искаме да се разчита на различни видове сътрудничество за набиране на финансовите средства. Първо, копродукциите. Почти всичко, което виждаме днес, са копродукции между Франция и Германия, Обединеното кралство и Гърция, Дания и Чехия. Но също така съществен елемент е предварителната продажба на права и на други територии. Виждате, че това е 31 до 47% от бюджета около 7 милиона евро. И в последната колона виждате, че трябва да се възстановят разходите не само по производството, но и по маркетинга и дистрибуцията. Каква е ролята на издателите и дистрибуторите? Тяхната роля е да създадат един местен пазар – Вземете филма Royal Affair, който беше копродукция между Дания и Чехия, оказа се много успешен във Франция. Макар, че това очуди мнозина, но това е така, защото местният дистрибутор във Франция много хубаво си свърши работата и наистина насърчи хората да отидат в кината и да видят филма именно тази динамика, финанс... нуждите от финансиране, всичко това не може да се реши чрез намаление на търговската свобода или промяна на лицензионните структури. В Европейския парламент вие отчитате всичко това в доклада си по директивата за авторско право от мината година – нещо, за което трябва да бъдете похвалени. По-конкретно по преносимостта, смятаме, че за да остане тя преносимост, трябва да се изпълнят определени условия, които ние сме определили. Няма да навлизам в тях, но е важно наистина предложението в крайна сметка да отговаря и на международното право и на задълженията на, международна, на европейската общност пред международната. Няма много време, за това накрая ще говоря за това колко е важна търговската свобода за набиране на финансиране. Също така правните услуги трябва да са достъпни и прозрачни – ние трябва да информираме своите клиенти, те трябва да знаят къде могат да намерят законно съдържание. Освен това, е необходимо да се знае, че в крайна сметка вече не е толкова лесно да се извършва класическа дистрибуция. Мога да отговоря за това и по време на задаването на въпроси. Ние искаме обаче една устойчива индустрия. Thank you, madam. Благодаря, госпожо. Последният гостенин, на който ще дам думата, това е господин Магнус Брук, председател на директорският борд на Асоциацията на търговските телевизии в Европа. Имате думата, господине. Искам да благодаря на комисията за поканата да говоря тук. Аз съм председател на директорския борт на Асоциацията на търговските телевизори в Европа, а също и директор на, в ITV. ITV е един от най-големите търговски ефирни телевизии в Европа. Много от въпросите и предизвикателствата, които повдига предложението на комисията, са общи за доставчиците на безплатни ефирни програми в цяла Европа. Самата идея, е, че европейските граждани трябва да имат възможност за да достъп, за достъп до а, програми, за които са платили, когато не са в страната, в която живеят, е в основата на цифровия пазар и ние подкрепяме тези желания. А, а, трябва да кажа, че ITV има и платена абонамент, и безплатни услуги предлага. А, но трябва да внимаваме да не се получат нежелателни последици. Особено важно е да има достатъчно добри регулиращи актове, за да имат правна сигурност във всички има да се преодолеят много големи трудности, за да се предоставя необходимото на потребителите. Но трябва да внимаваме, като отдаваме предимства на едни, да не увредим редица други потребители, които вероятно не пътуват. И то в по-дългосрочен план. А, това значи да си вкараме автогол. За... Днес искам да се спра на два главни въпроса. Услугите, които смятаме, че трябва да бъдат обхванати от регламента и въз... необходимостта от проверки. Целта на предложенията за преносимост е да даде възможност на хора, които са платили за дадена услуга в една страна, да имат достъп до тази услуга, когато пътуват другаде. А, такива а, платени услуги трябва необязателно да бъдат обхванати от а, новият регламент. Така че а, услугата Hub Plus на, на ITV а, трябва да бъде обхваната и за да може нейните абонати да я ползват и другаде. Обаче трябва да се каже, че и други безплатни ефирни услуги а трябва да може да се ползват в чужбина и също така тук са необходими проверки. Ако възприемем този подход, в такъв случай определението на понятието проверка ще обхване, ще определи обхватът обаче тук съществува опасността да принудим безплатните рефирни услуги да предлагат преносимост, която ще затрудни използването им от хора, които не пътуват. Примерно, ITV има безплатна служба за гледане на пропуснати програми. Примерно, ако пропуснате епизод от Downton Abbey, можете да го гледате безплатно, като използвате тази възможност. Не, не за очудване, че това е много популярно слово. Имаме 15 милиона искания от този вид миналата година. А, ние значи, предлагаме безплатно нещо, което, за, което, за което до неодавна трябваше да се плаща. Примерно, за да си купите е, програмата е, на видеодиск. А, пак подчертавам, е, тази възможност е безплатна, стига да сте готови да гледате някоя друга програма. А, и възможностите за разширяване на тази услуга са забележителни. Освен тази услуга, ние предлагаме безплатни онлайн услуги гледаме те да бъдат колкото може повече сходни с безплатната ефирна телевизия. За разлика от платените услуги, не събираме данните за банковите сметки и кредитните карти на нашите клиенти. Защото ако направим това, хората няма да вярват, че винаги ще бъде безплатна услугата но независимо от това, ние събираме определени данни, когато хората за първи път се абонират. Имаме и също договор с нашите клиенти, за да сме сигурни, че ще се избегнат злоупотреби. Информацията, която събираме, това е почтенския код, имейл и така нататък. Използваме това, за да видим дали може да идентифицираме хората, но това не винаги е възможно. Примерно, е, горе-долу знаем кои са нашите абонати. Не във всички случаи. Е, данните, които, които разполагаме, не могат да бъдат е, из, изцяло достоверни. Защо го правите това? По две причини. Правим това по две причини. Първо, за да дадем възможност на хората а, услугите, които, които те най-много се интересуват. Дали ще шотландските а, и като футболо първенство или новини. Второ, се опитваме да включиме програми, които да са целенасочени, от които хората, реклами, от които хората да се интересуват. безпокоим се, че в някои а, е, варианти на регламента а, е, може да се получи увреждане на е, съществуващите услуги. Правим се всичко, което е възможно, да отговори на предизвикателствата, които са изправени а, доставчиците на безплатни ефирни услуги. 6000 от нашите клиенти твърдят, че живеят в Бъкингамския дворец, 13 000 твърдят, че са по-стари от 110 години. А, но това са иллюстрации. Иллюстрират, че не всичко знаем за нашите абоненти, но когато използваме само основните данни, а, не е лесно това. Особено когато има еднакви хора с еднакви имена. Имаме няколко души, които се казват Джон Смит. Или пък хора, които живеят в един и същи почтенски код, а там може да има няколко стотин жилища. Значи, опитваме се значи, да доставим възможно най-търсените програми. Опитваме се да гарантираме, че тези програми ще бъдат достъпни само на жители на Обединеното кралство защото иначе може да се получават от някои доходи извън Обединеното кралство от програми, които са стрували доста, доста много да бъдат съставени. Това ще не увреди бъдещите инвестиции. В резултат, ако искаме да имаме преносимост на нашите безплатни услуги, а не може да гарантираме, че всички наши потребители са в Великобритания, тогава ще се загуби същността на а, а, нашите безплатни ефирни услуги. Това няма да бъде в полза на никой, ще бъде във вреда на всички. Всички, тогава всички, почетавам, ще трябва да плащат, за да могат да гледат програмите онлайн в, в, в Великобритания, нещо, което до сега е безплатно. Добре, как тогава да сме сигурни, че хората ще имат а, достъп до услуги, за които са платили и ще имат най-високо качество безплатни услуги. Смятаме, че за да има максимална правна сигурност, трябва е, изрично да се каже в предложението, че безплатните услуги не се не, не предполагат обязателно свобода, безплатност в бъдещето всеки подход към проект, проверките на нашите потребители трябва да обхване не само тях, но и доставчиците на интернет съдържание, а също така и онези, които имат авторските права. Преди всичко, трябва да осигурим жизнеността, жизнеността на безплатните онлайн услуги – те дават огромен избор на милиони потребители в цяла Европа, независимо от, възможността им да плащат или не. Благодаря. Благодаря ви за представенето. Сега преминаваме към въпросите и отговорите. Разполагаме с около 15 на минути. За това ще дам думата първо на докладчика Жан-Мари Кавада, след това Марко Зуло от ИМКО и Сабине от Култ. Ще видим след това колко време имаме. Заповядайте. Жан-Мари Кавада, благодаря господин председател, благодаря на изказалите се и най-вече на Мартин Плат, защото ми се струва, че Принципно комисията има балансиран подход, положителен подход и в този случай това трябва да бъде подчертано. Наистина се работи професионално и балансирано. Това е много добър знак. Сега нека обясня каква е нашата позиция. Преносимостта всъщност е и елемент от борбата срещу пиратството. Европейският гражданин се движи в пространството, но би искал да може напълно законно да проверява съдържанието, за което е платил в страната си по пребиваване. На второ място, регламентът за преносимостта би трябвало да отговаря на пазара на услуги онлайн. На трето място. Доста от потенциалните потребители на услугите онлайн, които са преносими трансгранично, са около 29 до 30 милиона или 7% от европейските потребители. Това е един вид микропазар, пазарна ниша, така че няма да се стигне до дисбаланс, нещо, което е много важно за мен. Още нещо, разликата между трансграничния достъп и преносимостта. Трансграничната преносимост на съдържание онлайн. Първо, мисля, че няма разлика между принципа за териториалност и принципа за преносимост на съдържанието. Не виждам тук каква е трудността. Преносимостта просто позволява на потребителя, когато пътува, да може да има достъп до това, което предварително е закупил напълно законно в страната си по местопребиваване. Това мисля, че е много ясно обяснено. Потребителят, освен това, би трябвало да има достъп законно до съдържанието онлайн от страната си по местопребиваване. И когато пътува в чужбина – Абсолютно необходимото условие е предоставянето на това съдържание. Не може правата на потребителя да страдат, тъй като това би било сериозен проблем. Що се отнася до самата услуга за преносимост, принципно преносимостта е безплатна, защото това просто е техническата услуга, която в известен смисъл разширява мястото на потребяване на услугата. Правоимащите следователно могат да предоговорят своя договор с доставчика. Това би могла да бъде изходната база макар и да предстои на обсъждане. Друга идея е преносимостта да бъде ограничена във времето. Аз мисля, че тя не бива да бъде ограничена във времето. Съжалявам, че го казвам, но в противен случай ще има много съмнения по законността, както и доста активно пиратстване. Разбира се, необходим е стриктен контрол – не мисля обаче, че е необходимо да се налага някакъв срок за потребителя. Възможно е неговото пребиваване в друга страна да се продължи във времето и това би му изляло зло твърде скъпо. Критерият обичайно местопребиваване би трябвало да се прилага абсолютно стриктно, да не се злоупотребява от страна на потребителите. Условието sine qua non е за преносимо следователно, като тази преносимост не се ограничава във времето и същевременно не застрашава разпределението на добавената стойност на творчеството за авторите на творби. Това е което исках да кажа, но пак Искам да изтъкна, че предложението на комисията е добро. Тук няма никакви драми, нито от гледна точка на потребителите, нито от гледна точка на дистрибуцията. Благодаря. Марко Зуло има думата от Инко. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости. Искам да се възползвам от присъствието им, за да задам своите въпроси. Доколкото разбрах, става въпрос за преносимостта на цифровото съдържание на потребителите. Това обаче ще доведе до необходимостта от промяна на договорите в този, тази област. Тия предвид лицензионни договори и други. Можете ли да прогнозирате какво ще трябва да се направи, колко ще струва това по отношение на лицензите, как ще се отрази ценово на потребителя? Ще се промени ли предлагането, ще се стесни ли предлагането за крайен потребител? Това са проблеми, които често възникват в разговори, които водя с хората на тази тема. И е, вторият аспект, който искам да изтъкна е безплатният момент, без това, че услугите са безплатни. В, казахте, че в в момента безплатните услуги не са задължително преносими. Потребителят така или иначе плаща също, ако не плаща с пари, той си предоставя данните все пак. Така че трябва да дефинираме много точно, що е безплатна услуга. Сега Сабина Фрайна. Благодаря за интересните сведения, които ни поднесохте днес. Културната комисия вече работи върху становище по този въпрос. Мисля, че един важен момент, за който стана дума, е темата за държавата членка по местоживеене. Т.е. трябва ясно да се а, дефинира понятието постоянно местоживеене. Ето защо и в моя проекто доклад съм предложила разширена дефиниция, взела съм я от вече постановени съдебни решения. Така че предлагам и в доклада си комисията чрез делегиран акт да разпише много точно процедурата по установяването и верификацията на постоянното е, местожителство. Защото а, право в фикция е, че онзи, който получава правото да се ползва от дадена услуга в дадена държава членка, отива в друга държава членка и има правото по същия начин да използва същата тази услуга е, това се прави, за да не се променя лицензионния договор и с доставчика. Тоест, не става въпрос да се а, разработят нови преносими услуги, а да се направят преносими а, съществуващите услуги. Значи, говорим за легална фикция, която прави излишно всичко това. Затова смятам, че и преходния период а, е по-скоро насочен към техническите изисквания, към верифицирането на договорите. А за колегата Золо ще кажа, не винаги свободно достъпните услуги, като а, публичните телевизии, не говоря за публично-правни, а въобще публични, а, никоя от тях няма договор двустранен с, с своя потребител, т.е. няма задължение за преносимост на тези услуги. Ако обаче има верификация, в той регламентът тогава вече ги задължава да предлага преносими услуги. Тоест, всъщност, всичко се върти около верификацията на постоянното местоживеене и на лицензионния договор. И идентифицирането на потребителя. А, и още нещо искам да кажа. Всъщност няма смисъл постоянно да се следи потребителя, къде е, колко часа, в коя страна прекарва. Така че смятам, че комисията много правилно не дава дефиниция за понятието временно отсъствие от постоянното местоживеене. Примерно представете си един шофьор на тир който непрекъснато обикаля Европа, обаче се връща в дома си веднъж в месеца би трябвало да може да използва услугите на свой интернет доставчик в шофьорската си кабина, защото той там спи, там прекарва така че тук трябва да има много ясна дефиниция за постоянното местоживеене и по този начин ще си спестим необходимостта от проследяване, защото започнем ли да говорим за проследяване, ще стигнем до защита на личните данни и ще стане много сложно. Мисля, че е добре това, което предлага комисията. Uh, uh, Благодаря. Е, много ни е ограничено времето. Така че искам да попитам някой от нашите гости, иска ли да отговори на въпросите, които вече са, до сега бяха зададени и с това ще видим имаме ли време за нещо друго. А, а, по въпроса за а, плащанията. А, така както разбирам предложенията, това не се отнася за всички а, видове услуги. Интересно би било, ако имате договор, а, Става дума и за другото предложение, направено през декември. Става дума за съдържанието. Където потребителите има право да включват договори, значи където дават за това, което получават, в на нещо друго. Значи, когато е, е, имате подобен договор, при условие, че предлагате нещо, примерно предлагате личните си данни, възниква въпросът трябва ли да имате право на преносимостта, за която стана дума? А, вероятно този въпрос трябва да бъде изяснен. А, как точно ще а, е, работят тези договорни отношения? Ще бъдат ли обхванати те в регламента и дали става дума за абонаментни услуги или някакви други? Госпожа Прат е, иска ли да реагира на това? Да, господин председател, по този въпрос точно. Наистина, както беше тук що споменато, няма такова нещо като безплатна услуга. И защо е, има подобно разграничение в регламента е, между платени и безплатни услуги? Услуги, които се предоставят срещу заплащане, на пари или услуги, които се предлагат а, срещу нещо друго. Примерно времето на потребителя или някакви други данни за потребителя. Причината, а, че пред, комисията прави разграничение между двете платени и неплатени услуги, от едната страна услугите, за които се плащат с пари, автоматично трябва да се ползват от задължение за преносимост, докато положението при останалите услуги е по-различно. Те могат да участват или да не участват в това задължение. Защото причината за това е, че комисията смята, че това е необходимо да се направи поради нуждата от пропорционалност. Както беше посочено от представителят на британската телевизия ITV, защото редица от, от доставчиците на услуги не правят необходимите проверки или не могат да ги правят. В аудиовизуалният сектор много пъти не съществуват ограничения за достъп на съдържанието от други страни. И затова в предложението беше необходимо да се направи автоматично разграничение, включително задължението за проверка. За да има пропорционалност. А, иначе е, само ще разводним а, е, механизмите за проверка. А, пак ще кажа, услугите, за които не се плаца с пари, няма да бъдат задължително а, а, достъпника за, за пренос, да бъдат преносими. Могат да участват или да не участват. Да, е, аз подкрепям позицията на комисията по този въпрос. не става дума за техническите подробности на договора, нито за данните, които ефирните безплатни телевизии или пък и други безплатни услуги събират за своите ползватели пак се каже, не, много, не са достатъчни, пък и не събираме данни за кредитните карти и за банковите сметки. Много безплатните услуги сключват договори с своите потребители и има пълно, напълно разумна причина за, за това. Потребителите използват много пъти форуми, билбордове и други, които за онлайн достъп. Тоест, те предоставят си услуги, въпреки че услугата е безплатна. И а, не съм сигурен, че да се направи основно разграничение, което комисията прави между услуги, за които се плача с пари и услуги, които са безплатни и които не събират данни за банковите сметки и кредитните карти. Знам колко е трудно онези, които ползват безплатна услуга, да бъдат накарани да дадат е, данните до кредитните си карти на онзи, който предоставя услугата. Благодаря. За жалост времето ни приключи. Искам да благодаря на преводачите за техното търпение. Господин Кавада иска да направи кратко изявление. Благодаря, господин председател няма да ви забавям. Искам да кажа само две неща. говорихме а, а, за публичните услуги в Европа е, и се каже и на колеги, и на другите, които се изказваха тук, те трябва да бъдат много внимателни на всички форми а, предохранителни а, а, а, стъпки, които вероятно трябва да се направят. Председателят. Съжалявам, вероятно някои път представители на трите членки всяка да искат да задават въпроси. Няма жалост време. Благодаря на гостите. На гостите още един път благодаря на преводачите за допълнителното време, което ни отпуснаха.